Morning. Buenos días. Buenos días. I may have your attention. We should get going because we're going to have a busy schedule. Добро утро, нека да започваме работата си, тъй като дневният ни ред е натоварен, а предстои и гласуване. Ще се срещнем с гръцкия министр също така. Така че нека бързичко да преминем към точка първо. Приемане на дневния ред. Ако няма възражение, ще говорим, ще съобщя, че е, четвърта точка е отложена, делегацията в Гърция и след това съобщение. Нека да ви припомня е, за списъците за информацията на пътниците. На 10 юни пленарна зала върна е, в нашата комисия по правило 175, този доклад, докладчикът е Тимати Кърка обсъжда се между политическите групи в Либе. Е, това ще стане на едно от следващите ни заседания. След това има съвместен триалог по делегираните актове в Либе във връзка с многогодишната финансова рамка. Координаторите взеха решение във връзка с всички многогодишни е, фондове, трилогът да се проведе на 26 юни, т.е. следващата седмица от 4.30 до 6.30 след обед. Тогава ще бъдат обсъдени и фондовете, е, фондовете свързани с работата на Либе. Поканени са докладчиците и докладчиците в сянка ще присъстват и комисарите по правосъдие и вътрешни работи, както и председателството. Сега. Извинявам се. Изглежда, пропуснах една точка. Става дума за защитата на еврото и други валути срещу фалшифициране с средствата на наказателното право. Антея Макинтайр предлага е, директива, е, работи се по наказателни разпоредби в тази област. На 20 февруари в е, комисията Либе чухме представяне на това предложение, направено от комисията. Днес ще чуем представянето на проекта доклада, което ще направи госпожа Макинтайер. Става дума не само за едината валута, а и за нейното значение в световен план. Това е една валута от глобално значение, което трябва да бъде защитена със средството на наказателното право. Госпожа Макентайр. Благодаря, господин председател. Както казахте, става дума за защита на еврото и други валути с средствата на наказателното право. Голяма част от предложението на комисията актуализира настоящите мерки. Така че мисля, че по този начин се предприемат актуални стъпки за признаване, че тук става дума за сериозно престъпление. На практика Европейския европейския бизнес и потребители губят около 500 милиона евро от е, въвеждането на еврото през 2002 година до сега. Фалшифицираната валута, освен това, предоставя допълнителни средства на организираната престъпност. Голяма част от предложението е добре формулирано и може да бъде приветствано. Има две области обаче, в които се срещат някои проблеми и ще се спра именно на тях. Първо, лицата на достатъчно внимание, което се, да се отдели на териториалността и също така наказанията. По голяма част от е, съдържанието на предложението можем е, е, лесно да дадем своето съгласие. Ясно е, че сме против фалшифтирането на която да била валута. Поради необичайния график, първото заседание на докладчите в Сянка бе направено преди да бъде изготвен проекта доклада. Даже в един момент ни се струваше, че можем да договорим измененията на да направим преговорите на това заседание на докладчиците в сянка, така че да не се налага да има изменения по проекта доклада. Е, това не се получи съвсем, но с а, а, внимание взех предвид а, съображенията, изказани от докладчиците в сянка. И докладът, с който разполагаме на този етап е по-силен и има много по-голяма вероятност да получи подкрепа. Благодаря много на докладчите Сянка и особено господин Дион за неговата ангажираност и за сътрудничеството. Първоначалните реакции на докладчиците в Сянка бяха следните. Необходимо е действително да подадем ясен знак, че срещу тези престъпления трябва да има сериозни санкции. So the initial reaction of shadows. Um... И така, първоначалната реакция на докладчиците в Сянка. Всички се съгласихме, че е много важно да се подаде много ясен знак, че сме твърдо против този тип престъпност. Същевременно обаче имаше някои съмнени, изразени от господин е, Йонг и от мен, че ам, не трябва да се въвеждат минимални наказания. Нека да представя основните изменения. Първо, изменение едно и 5 към съображение 23 и е, точка алинея първа от член 8. Моята цел с това изменение е да заявя, че основно отговорност на държавите членки, е, че отговорността е основно в ръцете на държавите членки, където се извършват е, тези престъпления. Тоест, държавите членки се занимават с престъпленията на своята територия, вместо да са длъжни да преследват своите граждани на чужда територия. По отношение на минималните наказания има един цял абзац, който заличавам, защото с измененията той се дублира, но се казва, че първоначалната граница от престъпление за до 10 000 евро да е 8 години е затвор, намалихме лимита на 5000. Тоест, максималната, максималното наказание с лишаване на свобода е 8 години за фалшифициране над 5000 евро. Много важно е обаче да се вземе предвид, че всеки съдия трябва да може да вземе своето решение в зависимост от съответните економически обстоятелства в различните страни. Ако зададем минимални наказателства, това наказание, извинете, това всъщност въвежда различни мерки в държавите членки, поради това, е, че е, економическото положение е различно. И така трябва съответният съдия да има възможност е, да вземе решение във връзка с тези обстоятелства. Другото е още едно изменение, което съм подала във връзка с е, споделяне на данни за фалшифицирани банкноти и монети е, между държавите членки и е, данните да се предоставят също така и на ОЛАФ. Мисля, че няма да има възражение срещу това изменение и така това е по настоящен проект доклада. Благодаря. You, Благодаря, госпожо Макентайр. И така, започваме дебата. Госпожо Страфер от НП. Благодаря. Благодаря на докладчицата за чудесно свършната работа и за добре представената работа. Наистина еврото е втората валутна единица в света и е на прицел от всички престъпни групировки. Фалшификацията определено възлиза на щети да близо до половин милиард. Битката с това в крайна сметка ще ни позволи да се борим с организираната престъпност. И за това аз съм за общата законодателна рамка, предложена от комисията за този вид борба. Искам да почитая две точки. Според мен, нашият подход в, на европейско равнище и на ниво наказателно право трябва да бъде последователен предложението за директива за опазване на финансовите интереси на Европейския съюз бе всъщност обсъдено вече на е, заседание вчера, за това ще бъде кратка. Всичко вече бе описано от докладчицата във връзка с минималните наказания и санкции. Аз мятам, че те трябва да бъдат прилагани към всички държави членки, така както бе предложено. В противен случай бихме на влезли в противоречие с сегашната практика, по силата на която съдиите биха могли да прилагат наказания в зависимост от спецификата на всеки един конкретен случай. Това е моята забележка. Благодаря. Господин Де Йонг. Uh, Благодаря. Аз искам също да благодаря на докладчицата за свършеното до момента. В Страсбург също проведохме заседание по този въпрос и стигнахме до полезни е, изводи. Смятам, че от моята група няма да има много предложения за изменения. Ще прегледаме обаче текст и със сигурност ще имаме някои забележки, но те ще бъдат по-скоро дребни. Принципно сме за. Това, като искам да подчертая е, че ние смятаме, че съществува връзка между този дебат и дебатът, който проведохме вчера за директивата за защитаване, защитата на економическите интереси на Европейския съюз. По въпроса за минималните а, санкции, обсъдихме това вчера и с комисар Рединг на, при посещението и тук в комисията Либе. Смятам, че подходът, който прилага комисията е малко обезпокоителен. Защо? Защото ако наложи минималната санкция, нещо, което аз отхвърлям по редица причини, но дори да бях за, трябва да признаем, че наказателната правна система е система. А пък това, което комисията непрекъснато прави е да предлага и изменения. Едно, второ, трето. А пък ние в парламента още от началото сме били противни, противници на този подход. Ако започнем с непрекъснати изменения, това ще подкопае основите на последователността в нашето действие в областта на наказателно-правното сътрудничество. Цялата идея за внасяне на минимална санкция, на минимално наказание, показва всъщност, че не осъзнаваме начина по който работи цялата наказателно-правна система и че това няма в никакъв случай да ни доближи до постигането на крайната цела, именно запазване на финансовите интереси на Европейския съюз. Вчера обсъдихме това и във въпроса за, в комисията за бюджетен контрол по, във връзка с ролята на ОЛАФ. И по този повод смятам, че ще подготвя, така изглежда, че имам защо да подготвя изменения. Вчера нещата малко се усложниха, особено когато е НП и е, е, зелените поискаха генералния директор на ОЛАФ да бъде освободен от длъжността, като заема. Благодаря. Комисията и съвета биха, ли иска, биха искали ли да вземат отношение или Олаф, ако е тук комисията? Много благодаря. Аз съм представител на Генерална дирекция правосъдие и най-напред бих искала да благодаря на вашата комисия и на докладчика за подкрепата, която оказвате за това много важно предложение. Както казахте, с пълно право трябва да обединим силите си в борбата с подправянето на евро и на други валути. Това се, наистина е много сериозно престъпление и трябва да се борим срещу него из целия Европейски съюз. И тук бих искал да повдигна два въпроса. Първият е свързан с подходящият режим за налагане на санкции при фалшифициране на евро. И вторият въпрос е свързан с юрисдикцията, която се прилага. Относно минималните санкции, наясно сме, че въпросът е сложен и че трябва да го разгледаме внимателно, но, както вече казахте, Европейската комисия все още е за една съгласувана политика по отношение на наказателното право, както заявихме и в съобщението ни от 2011 година. Важно е също така да отбележим, че предвид престъпления, с които се занимаваме в този случай, се повдигат притеснения за последователността в политиката на Европейската комисия, тъй като в някои предложения, като защита на финансовите интереси, се предлагат минимални санкции, а в други, като настоящото предложение, не. Ние обаче не виждаме проблем с съгласоваността в политиката ни в областта на наказателното право, тъй като всеки път взимаме предвид какво се опазва с наказателно-правни мерки. А има сериозна разлика между защитата на финансови интереси от една страна и защитата на евро от друга страна. В единия случай говорим за истински европейски продукти, които трябва да се защитават по цялата територия на Европейски съюз, или става въпрос за други престъпления, които по своето естество са с трансграничен характер. Ето защо в случай предлагаме минимални санкции, за да се справим с защитата на продукти, които всички искаме да опазим. И тук е, в това отношение има разлика с е, друг вид тежки престъпления. Нека да отбележим, че в случая с минималните санкции съдиите не са длъжни да взимат предвид е, тези препоръки, тъй като това са препоръки, които се записват на ниво национално законодателство, но не се прилагат за отделните магистрати. И накрая, по отношение на принципа на териториалността, повторен от госпожа Макентайер, в рамките на наказателното право има много ясни разпоредби, че компетентността се определя на два принципа на териториалността или на националността и не смятам, че сега е момента да намалява разширяваме обхватното поле на компетентността на националното законодателство. Затова ви моля да вземете предвид и двата принципа на териториалност и на националност, както е в продължението на Европейската комисия. Благодаря ви. Представителите на съвета искат ли да направят коментар? Ако не, виждам, че господин Бронкс иска думата. Ще му е дам преди отново да дам думата на докладчика. Uh, Благодаря. Както вече казахме, всички сме срещу фалшификациите а, и то не само на еврото. Аз се останах с впечатлението, че това е наистина сериозно а, престъпление във всяка държава по света. Има ли държави членки, в които то не се счита за престъпление? Има ли такива, в които наистина не е престъпление, е само банално а, деяние? Това са важни въпроси. Отговор е не. Затова се чуда какъв е въпросът. Изглежда, че законодателството на Европейския съюз само по себе си и хармонизирането се правят не за първи път. И нещо друго, което трябва да помним, че Европейския съюз не е включил всички държави по света. Ще дойде време и това да стане. А така че законодателството няма ефект върху нежи държави, които толерират престъпни деяния от този род. По отношение на минималните санкции, те са чужди, несъмнено, на различните правни системи, които съществуват, например в Обединеното кралство, с малки изключения. А, но а, освен в шофирането, да речем. Но във всяко друго отношение те не са ефективни. Значи това е наистина сериозно престъпление и трябва да се а, приложи а, съдебна дискреция. Благодаря. Госпожа Макентайр, искате ли да направите последни бележки преди да обявите срока за внасене на измененията. Много накратко. Мисля, че искам да ви уверя комисията, че ние <coughs> в моя доклад не сме премахнали възможността държавите членки да приложат наказателно-правни мерки срещу своите граждани. Просто изразихме становището, че националната териториалност, тази част, трябва да има върховенство. и това е една много малка промяна всъщност. Ние просто сложихме на хартия това, което считаме за важно. И, и аз мисля, че комисията не бива да се тревожи за това. Иначе благодаря на всички докладчици в Сянка, оценявам работата им, благодаря. Благодаря на всички. Сега вече можем да поставим крайния срок юли, 10 юли по пладне, 12 часа за изменение на проекто доклада, който току-що чухте представен от докладчика госпожа Макентайр. Сега преминаваме към точка четвърта. Представяне на националния план за действие на Гърция за предоставяне на обежище и миграция от гръцкия министр на обществения ред и защита на гражданите господин Дендиас. Той ще бъде тук след два минута, така че няма нужда да правим почивка. И благодаря за вашето търпение. As we said, no need for recess. We welcome most warm... Приветстваме горещо министър Дендиас, министър на обществения ред и защита на гражданите на Гърция, да ни представи грецкият план за, национален план за действие за управление на предоставянето на убежище и миграцията. Всички ние, както знаете, Провеждаме редовни обмен на становища между върховния председател и държавите членки, които се сблъскват с въпросите на предоставянето на обежище и миграцията, които са ключови въпроси за комисията Либе по отношение на законодателството, като част от дейностите на Европейски съюз и управлението на фондове. За това господин Дендиес, гръцкият министр, е така горещо приветстван днес от нас, за да представи гръцкият национален план за действие за управление на предоставането на обажище и миграция и после ще се проведе дискусия. Господин министр, за нас е чест да сте тук за вашата презентация. Благодаря, господин председателю. <clears throat> Моля, позволете ми като въведение да изразя благодарността си към вас лично и към комисията Либе и на Европейския парламент за това, че ми предоставят тази възможност да представя един въпрос, който за моята държава Гърция и за цяла Европа е от кардинално значение. Тази възможност за нас, за гръцкото правителство и за мен, за Министерството е изключително важна, Европейския парламент е съзаконодател, така че вашата подкрепа, вашето разбиране и нека да кажа, дами и господа, и вашето критично отношение са от изключително значение. Ако ми позволите да кажа, ще се опитам да представя обобщена версия – на най-важни ще бъдат вашите бележки, вашите въпроси, вашето разбиране, а не аз да представям една реч по въпроса. От последното ви посещение в Гърция през октомври 2012 година трябва да кажа, че е, извършихме много, постигнахме много по отношение на политиката на Гърция по предос... управление на предоставането на убежище и миграцията. В нея формалното заседание на а, съвета в Дъблин, ние а, представихме ревизиран а, план за действие по тези два въпроса, който смятаме, че а, е един а, ефективен и хуман, хуманен а, отклик на предизвикателствата на предоставянето на убежище и миграцията към това явление на миграция и въпросите, които засягат не. What is, all about? What has been created? нередовните емигранти. От октомври 2012 когато вие бе вашето последно посещение в Гърция и вие а, видяхте ясно как стоят нещата. Първо изградихме а, служба за приемане първо приемане. А, то вече съществува и а, през март, на 15 март а, се откри такъв един център и той работи, а, ще започне да работи напълно след 10 дни, в края на този месец. И също два допълнителни центъра Левантера, в остров Лесбос, в Егейско море и в Атика, една област, на която Атина е център, столица и те ще работят, ще заработят до края на 2013 година. Ние си сътрудничим с различни неправителствени организации, медицински служби, социологически преводи и психологическа помощ и с всички тази национални, и с Националната организация по миграция. Също така имаме два центъра за скрининг, които бяха ремонтирани, усъвременени и работят вече от април тази година. В допълнение към всичко това сме в процес на, на създаване на два мобилни, а, две мобилни звена със съответната персонал, тъй като нещата в незаконната а, миграция се променят. А, първо бяха в един район, сега повечето идват в Егейска Гърция. Така че ние създаваме два мобилни, две мобилни звена. А също така за да можем да подходим холистично към въпроса, Министерството пое някои а, функции от Министерството на труда и на, на здравеопазването. Тоест, предоставяме услуги на а, хора, които са в а, тежко положение, на уязвими хора. И създаваме два центъра за тях. Планираме а, още два. вече са избрани местата и ще започнат да работят до края на 2013 година. Един в Атика и друг в Серес, което е Централна Македония. Около 50-60 км на север от Солун. Даване на обежище в Гърция. Знаете, че това е обект на голяма дискусия Новият орган подаване на убежище вече е създаден, създаден работи в новата си централа в Атина, а също и се създава и още един орган в Атина. Освен това, създаваме пет регионални в Солун, Александрополис и на още три места центрове за предоставяне на обежище, които скоро ще започнат да работят. Малко данни. Новата служба, която работи от 7 юни тази година, вече получи 144 искания за предоставяне на обежище от мъже, 63 от а, жени, 9 от непридружавани непълнолетни а, това, което е най-тежко за нас, е натрупан, са натрупаните нерешени задачи от миналото. А, а, от юли на само около 5000 дела а, и а, молби за даване на обежище а, са се натрупали. Първо ние електронно ги обработваме, диг, дигитализираме всички а, 55 000 дела или досиета а, и по този начин а, 17 хиляди дела вече са изяснени, 3600 вече са разгледани пред съответните органи. И по този начин тези 10 комитети, които бяха по-рано сега са 20, успяха да се справят с голяма част от тези, тези задачи. Центрове за преместване, предварително преместване. Пет са тези центрове. Първият е, бе създаден през октомври, когато вие ни поседихте, но тогава имахме само 200 места. Сега са повече от 1500, още в няколко населени места. Атика в Пелопонес, на 80 км на юг от Атика. И трите последни са в Северна Гърция целият капацитет надхвърля 5000 места. Планът е да създадем 10 000 места. Вече сме набелязали още 4 за а, изграждане, които ще бъдат готови до края на 2014. Всичките работят по една стандартна процедура, според директива на Европейския съюз и нашето национално законодателство. Позволете ми също да кажа, че за да подобрим качеството на услугите по отношение на предоставяне на условия за живот, медицински услуги и така нататък, ние въведахме високи стандарти и нуждата да създадем а, такива центрове е а, изключително а, належаща и ни а, проведахме една голяма дискусия, тя още а, тече, за това кой може да бъде настанен в такъв център. Позволете ми да кажа, че нашето мнение, че само търсенето на обежище не означава непременно, че трябва да останеш да живееш свободно в Гърция. Много хора, не е закони, нередовни емигранти злоупотребяват с правото си да търсят обежище, защото те не внасят такава молба, като, при, като влязат на територията на Гърция на Европейския съюз. Те я внасят само ако са арестувани от полицията. И в този случай имаме а, ясна разпоредба на Европейския съд, че те а, злоупотребяват а, с правата си. И провежда се голяма дискусия, но моля, позволете ми да изтъкна следното от практическа гледна точка, тъй като изглежда, че това, тази дискусия е наистина доста дълга, но ние това, което ще направим, е ще създадем един механизъм, при който всички казуси на искане на убежище, които се отнасят за хора, които вече са арестувани, ще бъдат внесени в съда и разгледани до а, края на август, значи още два месеци. И ще се проведе много интересна правна дискусия по същество в Гърция. Връщания. Това е друг важен въпрос. позволете ми да кажа, тъй като някои от вас вече имат опит в Гърция, че старите центрове бяха затворени. Затворихме Вена, затворихме Еленикон, затворихме Маскропотис, Тихерон, и ремонтирахме новия в Хеленикон, който пак ще бъде обаче също ще бъде затворен до края на 2013 година. Сега по въпроса за връщане. Въпрос от кардинално значение. Ние подкрепяме а, програмата на а, Организацията на ООН за доброволно репатриране за всички от тези, които имат интерес към това. Също полицията провежда посредством свой отдел за репатриране своите действия и си има свой план като допълнение към тази програма. Но независимо от това, въпросът с връщанията е огромен. Защо? По проста причина, тъй като основните държави по происход – не работят с нас. Аз имам предвид най-вече Афганистан, Бангладеш, Пакистан, Ирак, Алжир и Марокко. Тези държави представляват около 80% от проблема. Ние поискахме помощ от комисията за упражняване на натиск върху тези държави или да сключат споразумения за реадмисия, а там, където такива споразумения за реадмисия съществуват, да ги прилагат. Трябва да кажа, че не съм доволен от положението, така, такова каквото е. И с а, недостатъчния натиск върху тези държави. И последно, а, граничен контрол – мисля, че много сме били, сме били много ефективни е, в е, граничните райони. и Провеждаме две операции с ЗЕВС и е, в граничните райони. Една цифра ще ви цитирам. Един ден преди започване на първата операция, 412 незаконни емигранти пресякоха границата на този граничен пункт, а сега, грубо казано, имаме трима, четирима седмично. Разбира се, имаме проблем в Егейския регион. Това не е отговорност на моето министерство, наказвайки това, нека кажа, че ние създаваме схема, по която европейските граници ще бъдат, като външни граници ще бъдат защитени с операция Посейдон. И, но мисля, че очаквам друг един министр да ме а, информира по този въпрос. И в заключение искам да ви поканя отново да посетите Гърция. Елате през есента да видите какво сме не се е променило след миналогодишното ви посещение и да оцените как стоят нещата и какви са проблемите в момента. Благодаря отново, господин председателю, за възможността да се обърна към комисията Либе. Yes, Благодаря ви, министър Дендиас, за представянето за гръцкият национален план за действие за предоставянето на убежище и миграция. Имаме списък заявили желание за изявления. Просто да ви припомня, че имаме предвидено гласуване, така че да ви предупредя е, всички, че преди гласуването всички ще се юрнат, така да се каже, да си търсят картите за гласуване и така нататък. Затова предупреждавам ораторите, 15 записали се, да имат предвид и да се ограничават до 2 минутни изказвания, за да може след това да получим и отговор. Госпожа Матю. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин министъра за, за посещението и за представенето на плана за действие. Това наистина ни създава представа, помага да си създадем представа за проблемите, които поставя политиката за предоставяне на убежище и управление на емиграцията. Чухме какво е предприело гръцкото правителство за установяване на служба за прием на иммигранти, особено на непридружени малолетни лица. Виждаме как и лека по лека се урегулира положението на нередовните, незаконни иммигранти, Виждаме и създаването на центрове за разпределение на иммигрантските потоци, преди да бъдат върнати евентуално някои от тях. И тук подчертавам, че винаги и можем да очакваме или поне да изискваме помощ от страна на Европейската комисия, особено в случаи на обтегнати нерви, когато една такава навременна намеса им могла да помогне положението да се успокои. Да не забравяме, че Европейската комисия може да оказва на свой ред натиск на съвета. както да не забравяме и доклада Малстрюм, който гласувахме неодавна за разпределение на миграционните потоци, за да не се струпва всичко само на една и съща държава. Знаем, всички знаем, че Гърция и Малта са определено недоволни от настоящото положение на нещата поради съотношението между тяхното население и броят на емигранти или пое искащи политическо убежище. Тоест, смятам, че за всички ни ще бъде благотворен един такъв постъпателен натиск към съвета за по-добро разпределение на миграционните потоци. Благодаря. Благодаря. Гръцката делегация има сега думата господин Булдер. Благодаря. Благодаря, господин, господин Мулдър има думата като председател на делегацията в Гърция. Благодаря, казва господин Мулдер. Аз съм на мнение, че посещението бе изключително ползотворно и видяхме какво е постигнато и какво още може да се постигне. Видяхме и какво е отношението на служителите, на местните служители към емигрантите. То е положително и те се справят с достоинство с положението, въпреки че то е нелеко. По въпроса сега за главните ни тревоги. Има няколко центъра за задържане всъщност. Посетихме и видяхме, че условията съвсем не са идеални и две от тях ще, се очакваше да бъдат затворени до 1 април. Не знам дали са затворени в крайна сметка, така че искам да попитам дали това е така. По въпроса пък сега за Центъра за предварително задържане, когато бяхме на посещение, все още не бе в ам, пълноценната си фаза на действие. Може би сега е, е вече е така. Но това, което искам да подчертая е, че в Гърция и в а, други държави има много хора, които живеят в сямката на тази проблематика на а, емиграцията. Искам да ви попитам по този въпрос. Как смятате да се справите с тази сенчеста зона около мигрантската проблематика и какво точно предвижда вашия план за действие? Благодаря. Zum ersten eine Anmerkung außerhalb der Zeit. Господин Пиркер, благодаря. За начало, ние посетихме границата. Председателят ни, председателят на делегацията бе господин Мулдер и той водеше нашата делегация придружаване на свой ред от местни служители. Това, което искам да кажа е, че получихме предварителен доклад преди посещението, само че го получихме много късно. Господин председател на комисията Либе, към вас се обръща. Може ли това да се ускори? Защото едва ли от някаква друга парламентарна комисия депутатите толкова дълго трябва да чакат преди да получат доклад в последния момент и да не могат всъщност добре да се подготвят за работата си по време на мисията. Нещо трябва да направим, за да се увеличи тази, да се ускори този процес. Не е логично депутати на Европейския парламент да подготвят посещение по едни такива деликатни въпроси в държава членка и толкова много след това да чакат за изработването на крайната версия на доклада, който на всичкото отгоре се различава много от техните бележки. И сега по същество знаем, че Гърция живее, преживява в момента времена на криза и не само в момента, всъщност отдавна е в криза и това предполага по-голямо усилие, огромно всъщност усилие за обработване на всички тези иммигрантски потоци. Това, което чух, го приемам като постижение, що се отнася до работата, до личният фактор, ангажимента на служителите. Аз искам да попитам за помощта, която получавате за всичко това. Има мрежа, преградна решетка, която е изградена на границата. Как точно с какви точно средства я изградихте и сега това дали има някакъв ефект върху промяната географска, на географската посока на емигрантските потоци. Ние се срещнахме с много емигранти по време на нашето посещение, задържани в тези предварителни центрове и по-голямата част от тях ни заявиха, че те всъщност съвсем не целят да получат политическо убежище, а са по економически причини в Гърция. Това продължава ли да бъде така или има промяна? През последните няколко месеца чуваме, че се увеличава броя на заявките за политическо убежище. Сега пък от вас чуваме, че много от тях всъщност искат политическо убежище, след като са задържани от полицията? Има ли някакъв срок? Има ли някакъв срок, след изтичането на който заловените от полицията лица, които в този момент искат политическо убежище, има ли значи срок, в който трябва да се обработи тяхната молба? И последното, което искам да ви попитам е какъв резултат дават е, вашите мероприятия с държавите е, по происход, които споменахте за реадмисиите, имам предвид. Благодаря. Само е, председателя казва, да ви предупредя наистина да се образявате с двете минути, защото имаме гласуване. Господин Папа Николао. I don't want to say much. I also come from няма да навлизам в големи подробности. Аз съм от Гърция, така че няма нужда да отнемам твърде много време. Благодаря на министъра за водните му думи. Вие споменахте, господин министр, няколко неща за финансирането. Какво е положението в момента във връзка с европейското финансиране за Гърция? Комисарът Малмстръм често идва в нашата комисия и обикновено заявява, че все още има средства на разположение. Доколкото знам пък аз, е, ние в Гърция се сблъскваме с проблеми е, с финансирането, включително и с това, което идва от Европа. И така, какво е положението и какви са очакванията е, за предоставянето на такава солидарна помощ от Европа за Гърция? Госпожа Гион. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, защото действително изоставаме. И аз участвах в мисията в Гърция. Не съм съгласна с казаното от господин Пиркер за доклада. Има натиск в различни противоположни е, посоки във връзка с изготвянето на този доклад и работата по него е сложна. Моят въпрос е свързан с насилието, за което е, чуваме. Е, насилието в Гърция срещу иммигранти. каква е вашата позиция по въпроса? Става дума за насилие срещу иммигранти, които работят в Гърция и има ли намерение вашето министерство да направи нещо за разрешаване на този въпрос и как? Благодаря, господин Ромеро. Госпожа Ромеро. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр. Искам да попитам следното. По въпроса за броя беженци, които са успели да се здобият със съответния статут последната година. Казахте, че това са около 164 души с 63 жени сред тях. Аз, е, като бях на това посещение, видях следното. Проблемът е наистина как да се справите с 55 000 предишни бежанци. От тях 16 000 са обработени документално, остават с други думи още 30 кусор по въпроса за статистиките. Тук има наистина много информация, различна, но само във Франция 96 000 са се получили, 36 в Белгия, 46 в Швейцария. И всичко това през 2012 година. Става дума за моби за политическо убежище. Така пише Евростат. Сега, вие каква възможност имате да поемете тези миграционни потоци. Защо? Защото след като някой прекара 6 месеца в Център за предварително задържане и бъде освободен от него, веднага след това той се връща или няколко месеца след това. Тоест, има една определена група, която набъбва непрекъснато. Очевидно е, че центровете за задържане трябва да бъдат управлявани по някакъв нов начин, който трябва да изнамерим. Защо държавите в южната част на Европа, включително и Испания, има толкова ограничено количество разрешения, които могат да предоставят. Защо говорим непрекъснато за равенство с, с северните държави? Защо обаче тук при нас имаме толкова малко бройки, които можем да отпуснем? Защо при нас трябва да останат в качеството си на политически бежанци в кратък период от време, след което трябва да се национализират, да се натурализират. Защо? На какво се дължи тази разлика? Имате ли вие Получавате ли вие помощ от европейските институции или вие сами трябва да се справяте с ситуацията. Например, имате ли някаква договореност с Турция, по силата на която, например, Турция да не може да допуска на гръцка територия бежанци от Гърция или от Марокко? Как виждате вие това? Дали европейските институции трябва да ви помогнат или Гърция може сама да се справи? Благодаря. Сега господин Трианта Филидис. Благодаря много. Нека да благодаря на министъра за това, че дойде на нашето заседание. И също искам да го благодаря за топлия прием в Гърция миналия октомври. Разбира се, и по-рано сме имали посещение на делегации в Гърция и през октомври видяхме, че има отбелязан значителен напредък. От това, което чух днес, установявам, че има още по-голям напредък, така че искам да ви поздравя. Искам а, да спомена, че по отношение на служителите, работещи в вашата област, ограниченията за наемане на нови държавни служители, наложени от Европейския съюз, не се е, прилагат. Искам обаче да се спра е, за, на въпроса за преместването в друга страна на лица, ползващи се от международна защита, закрила. Знаете, че е, ако нещата функционират добре, когато се е, даде обежище на някого, е, той не винаги може да бъде интегриран в местното общество. И за това е необходима система за преместване. За... Защо... Но държавите членки не са съгласни с това предложение. И така, моят въпрос е, предприемате ли мерки, за да насърчите останалите държави членки да приемат едно евентуално предложение от страна на комисията за система за презаселване на лица, получили обежище. Благодаря. Господин Диас Демера. Много благодаря, господин председател. Първо няколко коментара. Добре дошъл, господин министър. Първият коментар. Да посоча най-напред, че Гърция е европейската държава, която получава най-голям миграционен натиск, най-високият всъщност в Европейския съюз. И искам да подчертая, че Гърция е европейската държава с най-пространни граници, сухопътни и архипелага. Архипелагът всъщност е огромен. Всеки арх всяка, всеки остров е собствения си периметр. Той е граница сам по себе си. Европейска граница при това. Така че искам да благодаря на Гърция за усилията, които полага чрез този план за действие. Искам също така да подчертая, че в Гърция в момента има валутен борт. Положението, економическото положение там е изключително обтегнато. Затова Бих искал да подчертая, че предвид жертвите, които прави в е, момента Гърция, това, което Европейският съюз трябва да направи за Гърция е солидарност. И освен това, да сме солидарни и в, абсолютно стрикното зачитане на човешките права в, в процесите за връщане на емигранти и за условията, при които те пребивават в центровете за административно задържане на гръцка територия. На всички места. Навсякъде си има специфичната ситуация, която характеризира една или друга държава. Навсякъде има мътни води. Трябва обаче, което трябва да направим е да попречим на тези, които искат да ловят риба в мътните води, да я ловят, че даже да се изпържат. Ясно ми е, че това няма да се случи само с една-две операции, като тези, които поддържа, провеждаме в момента. Но това, което искам да ви предложа е альтернативата Frontex. Не само за стратегически анализ, не само за съфинансиране на законната реадмисия не само за контролирането на външните граници, а и за да може Фронтекс с наша помощ да разбере в крайна сметка, че Гърция сама по себе си е една изключително специфична миграционна проблематика. И нещо, което пак повтарям, трябва всички ясно да осъзнаваме факта, че Гърция в момента е в едно толкова тежко положение, че то просто ще я събори от гребена на вълната, ако не й окажем помощ. Гърция е в положение прилично на това на Малта. Благодаря. Господин Друцас, благодаря. Ще се изкаже на гръцки. Добре дошъл, господин министр. Благодаря ви много за уводните думи и искам да ви поздравя за това, че сте създал план за действие за справяне с проблемите, свързани с обежището и миграцията в Гърция. Действително в Гърция проблемът е много сериозен. И добре знаем, че най-трудното в Гърция е прилагането на плановете, а не тяхното създаване. За това искам да ви уверя, че всички депутати в Европейския парламент са готови да подкрепят помощта, която може да дойде от Европа за прилагането на този план. Бяха изложени някои аргументи срещу случващото се в Гърция в тази област, но както, казаха, както каза нашия колега от Испания, в Гърция миграционният натиск е изключително голям. И не би трябвало Гърция да бъде наказвана, защото а, там е голяма част от външната граница на Европейския съюз. А, Гърция преминава през много тежка криза и е необходима солидарност, необходима е помощ. економическата помощ има своето значение и всеки път, когато говорим по тези теми, благодарим на Комисията за предоставената економическа помощ. Финансовата помощ обаче не е единственото. Става дума и за а, морална подкрепа, става дума за приложение на основни за Европейския съюз принципи. Така че се надявам, че нашите партньори ще признаят това. И всеки път, когато говоря в пленарна зала тук в Европейския парламент, подчертавам и този въпрос. Господин председател, мога ли да се изкажа малко по-пространно, ако ми позволите? Искам да заявя, че управлението на миграцията изисква и програми, които да позволяват да се осъществява успешна интеграция на мигрантите в съответната страна. Това изисква доста работа. Има работа по обединение на семействата, така че хора, които са легални иммигранти в дадена страна, да могат да, да продължат живота си успешно и в личен и в професионален план. Знам, че това не е въпрос, с който вие се занимавате пряко, но можете ли да ни дадете малко повече информация? Председателят, предстои ни много тежко гласуване. Все още има колеги, които искат да се изкажат и трябва да оставим време и на министъра за отговор. Така че, моля ви, ограничавайте се до две минути, госпожо Инфелд. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искала да благодаря на министра за неговото присъствие и за тази възможност да размени мнения с него. Мисля, че всички осъзнаваме колко специално е положението в Гърция, не само от, економическа гледна точка, но и поради географското и положение. Аз лично бих искала да добавя, че според мен Европейския съюз се провали и не успя да осигури достатъчно солидарност за Гърция в много области. От друга страна обаче Гърция трябва да поеме своята отговорност за създаването на функционираща система в областта на миграцията и предоставянето на убежище. И аз имам два въпроса. Първо, вие продължавате системата на системно задържане на искащите убежище Доколкото разбирам, това е част от похода ви, който споделен и от е, холандското правителство. Но аз смятам, че ние трябва да от се откажем от този принцип, така че въпросът ми е защо смятате, че не трябва редовно да задържат искащите убежища като престъпници? Второ, Amnesty International постоянно докладва за а, не завръщане на хора, искащи убежище на гръцко-турската граница. Имате ли информация за подобна за а, подобни случаи? Мога ли да задам въпрос с обществения ред, тъй като това също е в ресора на министъра? Ако имам тази възможност, бих искал да знам какво прави министърът по отношение на насилието, оказано от полицията някои случаи. Госпожа Келер, благодаря господин министр за присъствието. Радвам се наказаното за злоупотребите с а, системите за искане на убежище, но въпросът е, когато говорите за такава злоупотреба, за кого точно говорите, защото вашата система за обежище започна да функционира съвсем наскоро и няма нищо очудващо в това, че хората не са подавали моби за убежище, просто не са имали тази възможност. Ето защо според мен е много цинично да искате от хората незабавно да подават молба за обежище, когато те просто нямат тази възможност. Подаването на молба и търсенето на обежище е право, а не престъпление и е, надявам се осъзнавате, че поведението и до момента не подоставяки тази възможност противоречеше на европейското законодателство. Бих искала да знам също така има ли все още проблеми свързани с изискванията на тройката и системата за искане на обежище? Също така, колко време отнема получаването на първи отговор на една молба за искане на обежище? Споменахте и проблемите с забавянето на случаи, това е вярно, но твърдите, че работите по 17 000 моби за обежище и че ще обработите още е, молби до август, как може да гарантирате качествена обработка на всички тези случаи? Не забравяйте, че в решението на съда се споменаваше и проблема, че почти нито един от е, поиска обежище в Гърция не получава статут на беженци. И това си остава сериозен проблем. И накрая, през ноември миналата седмица, с колегите от групата на зелените, ви изпратихме писмо относно положението в центровата за тържане в Гърция и все още сме получили отговор от ваша страна. Господин Яколино. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда съвсем кратък. отчитаме постигнатият напредък. Е, браво! Това наистина е отлично. Предоставихте ни един много надеждаващ доклад, в частност по отношение на непридружаваните малолетни. Радваме се, че вече взимате предвид новите разпоредби относно убежището и в частност регламентът Дъблин. За момента обаче не виждаме достатъчно проява на солидарност на европейско равнище по отношение на миграцията. Смятаме, че принципът на приемане трябва да бъде споделен от всички държави членки на Съюза, а не само от държавите, където има най-силна миграционна вълна, като Гърция. Въпросът ми е също така как се осъществява подкрепата от страна на Европейската служба за подкреп в областта на убежището, Дали сте, как конкретно се осигурява подкрепа на лица, чието достоинство е било потъпкано в страните им по происход. Трябва също така да признаем огромните усилия, които полага гръцкото правителство Знаете, че в Гърция има проблеми в региона на Егейско море. И както и други държави, Гърция се сблъсква и с, с проблемите за миграцията в Средиземно море. Може би в това отношение ще бъде добре да има една единна стратегия за Средиземно море. Благодаря, господин Бронс. Благодаря, господин председател. Политиката, която се провежда в момента, чисто и просто признава, че в някои държави има проблеми и закъснения при издаване на документи за пътуване на собствените им граждани. Това води до проблеми с връщането на тези граждани. Това обаче изпраща погрешното послание на нередовните мигранти, т.е. те ли ще бъдат прияти или ще им бъде отказан достъп, но в крайна сметка ще могат да останат, защото не сплакат с необходимите документи за пътуване. И така те ще чакат до безкрай, не винаги в центъра за задържане. И всички тези тези фактори на практика привличат все повече и повече нередовни мигранти, които опитват късмета си в Европа. Страните, които отказват да поемат своята отговорност или забавят изпълняването на своята отговорност, приемане на своите граждани, трябва да бъдат посрамени и трябва да бъдат принудени да действат. Ако не го сторят Гърция и други държави в нейни, нейни положения, които без да искат се налага да приемат тези граждани, трябва да окажат всички, цялата подкрепа необходима тези граждани, за да ги върнат в страните им по происход. Гърция се сблъсква с много сериозни пречки и трудности, но сами, самата Гърция е част от проблема и трябва да се постарае да се пребори с тези пречки. Операция Шилт успя да намали миграцията с 6,5%, което е направо впечатляващо. Разбирам, че се увеличава броят в центровете за временно настаняване. но цялата система изключително много се осложнява от намесата, повсеместната намеса на Европейския съюз. Знаете, че в Европа и в има също проблеми от економическа гледна точка с безработицата и с рецесията, проблеми, които само се влушават от Европейския съюз, който се опитва да се намесва и в политиката и за миграция и убежище. Благодаря ви. Благодаря ви. Трябва да призная, че и аз поделям притесненията на редици, редица колеги, че с прилагането на регламента Дъблин 2 ще се стигна до много сериозни проблеми в а, центровете за първоначално приемане на мигрантите. И аз се питам дали мерките, които се предприемат за равномерно поемане на бремето, свързано с миграцията, трябва също така да се включат и в споразуменията за реадмисия. Тоест, за да могат мигрантите, които пристигат в, Мол, в Малта, Гърция и Испания, да могат да работят всички държави членки. Благодаря ви, господин Хрисоголос. Yes. Yes. Благодаря, господин министр, че дойдохте тук. Трябва наистина Европа да покаже по-голяма солидарност, но и Гърция трябва да си свърши работата в борбата с тези проблеми. заедно с колегите от Зелените ние посетихме един център за приемане на беженци но подчертавам, това не беше център за задържане, но на нас ни приличаше повече точно на център за задържане. Това бяха хора, които бяха изтезявани в миналото, бяха прекарали повече от 8 месеца в центъра и понякога просто отново и отново преживяваха този ужасен, ужасните неща, които са им се случили. А с един друг човек разговаряхме. Сестря му имаше разрешение за установяване в Испания, но тя не можеше да се събере и със своя брат, тъй като той е задържан в център 8 месеца. Друг, който пристига от Иран, е поискал убежище, но неговото искане не е било разгледано. Имаше също така а, един център, за, където бяха настанени малолетни и непълнолетни, например една 17 годишна а, а, лице от Албания, а, която беше избягала в а, Гърция, а всъщност а, живее там от години. Голям брой хора бяха живяли 6-7 години в Гърция и още не, не беше решен техния въпрос. Добре дошъл, господин министр, госпожа Пападополо. Въпросът за социалната солидарност и поради голямото, големия натиск от а, на беженци в Гърция. Въпросът е дали се споделя справедливо това бреме от държавите членки на Европейския съюз в този парламент. Ние се опитваме да се борим с незаконната емиграция, си даваме сметка колко много страдат а, е, е, тези хора, а и колко страда Гърция от този проблем и економическата а, е, криза. А сега по отношение на Гърция и Турция. Турция е входна точка за незаконни емигранти през Еврос към Гърция. Какво може да направите за тази ситуация? Има, знаем, че съществува Фронтекс, който предполагам, ви а, подкрепя. Но, но истина е нужна по-голяма подкрепа на Европейския съюз. И последният въпрос. Харесва ми идеята за защитен механизъм за всички държави в, на юга защото те имат различни нива, а биват подложени на различни нива на натиск. Благодаря. Благодаря, колеги. Моля, Пазете тишина, призовава председателя, тъй като гръцкият министр трябва да има време да отговори на всички тези конкретни въпроси, които им задавате. Беше изразена солидарност, разбира се, бе показана интерес, заинтересованост от много членове на комисията Либе. Аз ще прибавя моето лично чувство на симпатия, на съчувствие с а, а, така силно изложените външни граници на Европейския съюз, а, които са под опеката на гръцкото правителство. Моля, а, използвайте добре времето си а, за. А, бяхме сложили крайен срок 10.30, но разбира се ще ви дадем време, тъй като а, ви зададаха толкова много въпроси. Моля. 10 минути и малко повече. Първо, позволете ми отново да изразя благодарността си към комисията Либе, че ни даде тази възможност и за всички въпроси и симпатията към Гърция. Защото въпросът е от изключително значение за цяла Европа някои от въпросите а, се нуждаят от по-дълго време за отговор, но ще се опитам да отговаря доколкото мога по-цялостно. През януари ние обещахме на Европейския съюз план за действие. Този план за действие бе, се, със, бе, се състоеше да се създадат центрове за прием. Е, те вече работят. Нова система за даване на убежище. Тя също работи е, в момента, в който ние говориме ново орган в тази област, една политика, която също е на място и се изпълнява и в този момент, в който сме тук. Зададахме ти въпроси за тези центрове преди хората да бъдат пренасочени. Позволете ми да отговоря, че тези центрове, които вие посетихте, с изключение на един, който не е а, съществу, беше затворен, останалите бяха затворени в Хеленикос. Този, който посетихте, не съществува, друг беше преустроен, ремонтиран и пак ще бъде затворен до края на 2013. Сега. По въпроса за натрупаните стари а, казуси за искане на убежището т.е. натрупаните нерешени въпроси. От, искам да кажа, че няма интерес при много от тях от насрещната страна, а, а около 60% са разгледани и международната защита, която им се дава е 28-30%, така че мисля, че и тук си изпълняваме много добре задачата. По въпроса за Турция, трябва да кажа, че Турция се опитва да се промени, но от друга страна ние не получаваме очакванията подкрепа. През 2012 около 20 000 петиции за реадмисия внесахме в Турция. Нека ви кажа, че само 130 от тях, повтарям, цифрата. 113 бяха, а, а, получиха а, разрешение за реадмисия. Сега съществува и въпроса за финансовите трудности. Да ви дам цифрите. Бюджетирането в електронна форма. Ще ви предоставя всичко това, за да имате и достъп до отделните цифри, но общите разходи или себестойността на новият план годишно е почти 500 милиона евро. От тях около 250 милиона, по-точно 247 са от европейск, а, гръцкия бюджет. 178 милиона е а, приноса на Европейския съюз. Благодарни сме, но това е по-малко, отколкото самата Гърция предоставя по въпроса за нелегалната миграция в един момент на огромни финансови трудности за Гърция и остават още 73 милиона. Говорихме с комисията и трябва да кажа, че комисията ни предлага да използваме комисията ни предлага да използваме структурните фондове. Както знаете, структурните фондове се, разпр... се разпределят на преференциална основа. Затова е много трудно да ги използваме. Опитваме се да го направим, особено за да помогнем на уязвимите групи, правим възможно най-многото по силите си, но и това не е достатъчно. Нека да свърша с нещо, което за нас е от изключително значение. Пренасочването. Дами и господа, каквото и да правим, трябва да бъде обсъждано между нас като европейци, че в края на краищата някои хора трябва да бъдат пренасочени. Гърция със своето население не може да, по, да погълне 50, 500, 600 и повече незаконни мигранти. Като, например, една Гърция не може, една Германия, извинете, не може да приеме милиони. Ние имаме, искаме Европа да види ясно проблема, да, да прозрева в този проблем и той трябва да, да той трябваше да бъде отворен преди години. Благодаря, господин председател, че ни дадахте тази възможност да се обърна към комисията Либе. Благодаря ви, благодаря за отделеното време, за усилията да ни представите стратегията и плана за действие. Благодаря ви. And as we said, We have a vote to go through, so please get ready for it. First reminder, the electronic card. Моля ви, пригответе електронните си карти. Всеки да подготви своята електронна карта.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 Get ready for the vote. Please. Готови ли сте за гласуването? Драги колеги, дами и господа, готови ли да сме готови за гласуването? За мест... Процедурни въпроси? Да. Искам да дам въпрос на унгарски язик. С нощи в 11.30 получихме части от списъка за гласуване, които изискват е поне един ден, за да бъдат смлени. Тази заран в 9.30 получихме допълнителни задачи по отношение на гласуването. Но тъй като работихме вече в друга комисия, а и а, доклада Товариш, който дава урок на а, Унгария, казва в 61 точка, че трябва да има достатъчно време за законодателя. Как може Европейският парламент, как ще даде урок на Унгария, на Унгарския парламент по този въпрос? И какво планирате за, избег... за избегването на такива ситуации? Второ, тъй като ще обсъждаме доклада Тавареш, за, и знам колко е важен въпросът за свободата на мнението. Аз изразявам моето мнение, че Европейският съюз е диктатор, диктатура. И в такъв момент обикновено разпоредителите идват и отнемат подобни постери, но нека вдигна символа, унгарския национален флаг, в е, духа на свободата на словото и да посоча двойните стандарти по този въпрос. Вие бяхте фашистите, господа. Ако някой а, е, развява а, е, унгарския флаг и е наричан фашист, аз не го приемам. Нямате право да казвате, че никой е фашист. Такива имена не се използват тук, прекъсва председателят. Продължаваме с престанете, престанете, призовава настойчиво председателят. Губите времето на всички ни. Това не е цирк. Сега преминаваме към гласуване. И така, нека да продължим с гласуването. Гласуването е сложно. Така че моля да се концентрирате, да се съсредоточите. Времето бе наистина много сгъстено. Всички осъзнаваме това, че това се дължеше именно на факта да постигнем компромис. Господин Тавариш, може би искате да вземете думата за минута преди да започнем гласуването. Искате ли, господин Тавариш, думата за това какво ви са стрували компромисите? Благодаря. Благодаря. Искам просто да, по, да поблагодаря на всички политически групи, защото измененията бяха наистина много щекотливи, много трънливи и постигнахме компромиси. Само да ви кажа нещо, което се случи. Три неща се случиха наскоро и затова всъщност не са включени в доклада. На първо място е официалното становище на Венецианската комисия от преди два дена е, с призив е, унгарското правителство да не приеме поправката четвъртото изменение към, на Конституцията и нещо друго. Върховният представител на ООН за човешките права призовава към същото като Венецианската комисия, както знаете, а и ние тук на последният ни дебат поискахме от е, унгарското правителство да ни даде официален превод на новият закон за защита на държавата, за национална сигурност по силата на който се признава правото да бъдат подслушвани съдии и други магистрати. Все още чакаме този превод. Ако не го дочакаме, ще направим собствен превод. Всичко това не е включено в доклада, но ще бъде за пленарна зала. Благодаря и на всички унгарски е, граждани, които ми писаха, аз им отговарях, те пак ми писаха и така проведохме един изключително плодотворен, изпълнен с взаимно уважение диалог. И това е свидетелство за това колко са важни правата гражданските права на всеки един от европейските граждани. Благодаря. Благодаря за обясненията. Продължаваме с гласуването. То ще бъде дълго. Така се очаква поне. Какво става сега? Of course, of course, of course, of course. This, this, this cannot happen. This situation here. Не, моля да прекратите тези циркаджийски прояви. Госпожо Марвай, това е Европейски парламент, това не е цирк. Моля да си преосмислите поведението, може би е трябвало да го направите и преди да се кандидатирате за европейски депутат. Моля техническите служби да ми помогнат да прекратя този циркаджилък. Пребинаваме към гласуване. Някои от е, параграфите трябва да се гласуват индивидуално заради желанието ни да постигнем компромис. Благодаря. Really... Господин председател, казва Сесилия Малмстрам, намираме се на работно заседание на комисията. Предстои ни гласуване. Някои от нас доста се безпокоят от всички тези глупости, които бяхме принудени да изслушаме. Не мога да приема да се гласува а, и то на едно заседание, което се предава по интернет и което се гледа от всички граждани в такива обстоятелства. Това поведение е напълно неприемливо. А, смятам, че е необходимо да се почисти залата и да се изнесат всички ненужни предмети от нея. Точно така. А, а, важно е с уважение и достоинство да си свършим работата и да се зачита достойството на всеки един от депутатите в Европейския парламент. И така, нека да преминем към гласуването. Има едно допълнение. Е, изменение 250 отпада, ако се приеме компромис на изменение 9. 366 и 367 изменения отпадат, ако се приеме компромисно изменение 24. 395-то изменение не отпада, ако се приеме компромисни изменение 18 и изменение 154 отпада, ако се приеме компромисно изменение 41. Госпожо Инфилд, искате ли да направите коментар? Не. В такъв случай нека да преминем към гласуването. Компромисно изменение 1 за. Против въздържали се, приема се. Точка втора за. Изменение 195 за него става дума за. Против, въздържали се, приема се. Точка 3. Изменение 197, 198, 199. Не, извинете. 197 и 198 за. Против. Въздържали се, нека да направим електронна проверка. По точка трета. Проверка. Моля, гласувайте. Параграф 3. One be too much. Excuse me, what is the problem? Какъв е проблема? 197 и 198. Изменения към точка 3. Моля, гласувайте. Има... Моля, не мога да ви разбера. Изменение 197 се отнася за точка 2, а не за точка не е така. По точка 2 вече гласувахме. Там беше 195, а сега гласуваме 197 и 198, които са към точка 3. Мистер Чаман, if I may. Господин председател, ако ми позволите, No, no, no, but it's what we have. Excuse behind. me. We voted. We're voting now. Гласуваме в момента, гласуваме по точка. И така, добре. Точка втора, 195. Гласуваме по това изменение. За. Против. Въздържали се, приема се. Точка трета. Господин председател, мисля, че най-добре е да споменавате само имената, номерата на измененията без точките, защото иначе може да се объркваме повече. Добре, точно така ще направя. И така, 197 и 198. По тези две изменения за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Сега, 199. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 200. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 201 и 202 идентични. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Компромисно изменение 2. За против, въздържали се, приема се. 206-то изменение за, против. Нека да направим проверка по 206-то изменение. Моля, гласувайте. Now closed. Край на гласуването. Има повече е, гласове от НП, отколкото се полагат. Два гласа в повече. Така че изваждаме два от гласовете. What do we see? No Eh? No change. It I mean, the, the too many EPP have not been removed. Please. Can you do something about it? Okay. Можем ли да направим нещо, за да се регуларизира броя на гласуващите от НП? Добре. 36, 39 гласа за, 16 против, приема се. И сега, нека да гласуваме заедно измененията от 208 до 211. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромис на изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. 213 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 214 и 215 изменение заедно за, против, въздържали се, приемат се. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 220 изменение за, против, въздържали се, Отхвърля се. 223 за. Против. Въздържани се. Отхвърля се. 222 за. Против. Въздържали се. Приема се компромисно изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 227 изменение за. Против. Въздържали се, приема се. Шесто на за. Против. Въздържали се, приема се. 234 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 236 до 230 Извинете. 235, 236, 237 и 238 заедно. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 239 за, против, въздържали се, приема се 240. Не, а, отхвърля се. Отпада, извинете. Така че отиваме на компромис 7 за, против, въздържали се. Приема се. Компромисно измени 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 250 отпада. 251 за против, въздържали се, отхвърля се. 253 за, против, въздържали се, отхвърля се. 254 за, против, въздържали се, приема се. извинете, отхвърля се, а, сгреших, а, извинявам се. Добре, нека да направим проверка. Now closed. Край на гласуването. Тридесет един гласа против, отхвърля се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 257, 58, 59, всички тези изменения заедно, за, против, въздържали се, отхвърлят се. 260 за, против, въздържали се, отхвърля се. 261 за, против, въздържали се, отхвърля се. 263 за, против, въздържали се, отхвърля се. 264 Извинете, 262 е оттеглено. 262 е оттеглено, така е маркираното при мен. Как е във вашите списъци? И така, по 263 отхвърляме. То бе, а, гласувахме, то беше отхвърлено. Искате проверка? Добре. Електронна проверка по 263. Now, vote is closed. Край на гласуването. 31 гласа против, 24 гласа за, отхвърля се. 264 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 265 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 266 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 267 за, против въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. 272 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 273 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 274 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. 277 за, против, въздържали се, приема се. 278 за, против, въздържали се, приема се. 279 за, против, въздържали се, приема се. 280 за, против, въздържали се, приема се. 281 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. 284 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. 288 за, против, въздържали се, отхвърля се. 290 за, против, въздържали се, отхвърля се. 289 за, против, няма яснота. Моля ви, вдигайте ръце по... Ясно. И така, проверка по 289. Моля, гласувайте. 289. Има един глас повече от НП. Край на гласуването. Отхвърля се. Единственият проблем е, че не Вдигахте ръцете достатъчно високо, за това не разпознах резултата. 292 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 293 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 294 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 15 за. Нека да направим проверка. Добре, проверка по 294. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Двадесет на 31 отхвърля се компромисно изменение 15 за, против, Въздържали се. Отхвър... Приема се. 296 за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. Компромис 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис на изменение 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 35 изменение за. Против въздържали се, отхвърля се. 307 за, против, въздържали се, приема се. Компромис на изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. 310 за, против, въздържали се, отхвърля се. 311 за, против, въздържали се, отхвърля се. 312 за, против, въздържали се, отхвърля се. 313, те всъщност трябваше да се гласуват заедно, така че 314 за. 14, 15 и 16. Не. 314 и 315 заедно за против, въздържали се, отхвърлят се. С това минаваме на 316 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 19 компромис. Не, проверка по 316. Добре. Заповядайте. Моля, гласувайте. Now closed. Прекратете гласуването. 23 гласа за, 31 гласа против, отхвърля се. Продължаваме с компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 317 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Добре. Проверяваме изменение 317. Моля гласувайте. Now closed. Прекратете гласуването. три гласа за, 33 гласа против, отхвърля се. Продължаваме с 318 за, против, въздържали се, отхвърля се. 320 за, против, въздържали се, отхвърля се. 321 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 321. Искате да го проверим? Добре. Поискате проверка, нека да проверим. Моля, гласувайте. Да Прекратете гласуването. Да, отхвърля се. Определено. Изменение 324. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 323. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 325. За против, въздържали се, отхвърля се. 326 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 327 за, против, въздържали се, отхвърля се. 329 за, Против? Не е много ясно. Нека да пробваме електронно 329, тъй като доста хора се въздържаха. Проверяваме 329-то изменение. The check is open. Моля, Twenty-six against 26 гласа за, 16 гласа против и 16 въздържали се. Приема се. 330. Не. Гласуваме 335 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. 338 за,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 Гласуваме изменение 368. Втора част. Втора част на изменение 368. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 375. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 376 за, против, въздържали се, отхвърля се. 377 за, против, въздържали се, отхвърля се. 378 за, против, въздържали се, отхвърля се. 379 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 25 за, Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме. Искате да проверим компромис 25? Добре. Проверяваме. Край на гласуването. 33 гласа за, 23 гласа против. Приема се. Продължаваме с изменение 395. За против, въздържали се, приема се. Продължаваме няколко страници по-напред. Изменение 449. Повтарям, 449. Да, изменението е мое. За. Против. Въздържали се. Приема се. Искате да го проверим? Добре. Проверяваме електронно изменение 449. Моля гласувайте. Now closed. Прекратете гласуването. 30 гласа за, 28 гласа против. Приема се. Разликата не е много голяма, но все пак се приема. 488, втора част. Пак няколко страници прескачаме. Има две части на това изменение. Гласуваме по втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 500. Искате да проверим? Добре, проверяваме втора част на изменение 488. Край на гласуването. Петнайсет гласа за, 41 гласа против, отхвърля се. Сега продължаваме с изменение 500. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 26. За, против, Въздържали се. Приема се. 503. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 504. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 505. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 27. За. Против против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. Сега продължаваме с малки осложнения по пътя на изменение 522. Не, извинете, 519. Гласуваме изменение 519. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега продължаваме с 521. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате да проверим? Добре. Гласуваме електронно 521 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 12 гласа за, 43 гласа против, отхвърля се. Продължаваме с изменение 522. За, против, въздържали се, отхвърля се. 523. За. Отново искате да проверим? Добре. Проверяваме изменение 522. Нека да видим колко гласа има против. Край на гласуването. 42 гласа против, 12 гласа за. И така продължаваме с изменение 523 за. Против. Въздържали се, приема се. Искате да проверим? Добре, проверяваме 523. Моля, гласувайте. 523. Край на гласуването. 31 гласа за, 27 гласа против. Приема се. 525 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 527 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверяваме компромис 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 35 гласа за и срещу 22 гласа против. Продължаваме с компромис 30. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис 42. Искате пак да проверим? Добре, нека проверим изменение, компромис 30. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. три гласа за, 21 гласа против. Приема се. Компромис 42. За. Против този път не е много ясно. Нека да проверим електронно. Гласуваме компромис 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Тридесет гласа за, 27 гласа против. Приема се. Продължаваме с 549 изменение. За против, въздържали се, отхвърля се. 550 за. Против, въздържали се, не е много ясно. Нека да проверим. Гласуваме по изменение 550. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 27 гласа за, 30 гласа против, отхвърля се. 551 за. Против. Въздържали се, приема се. Казват ми, че не е опаднало. Гласувахме и се приема. Преминаваме към преамбюла, точка от преамбюла. Но вече гласувахме. Продължаваме към съображения и позовавания. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 10. За. против, въздържали се, приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 за, против, Не е много ясно, нека да проверим. Проверяваме 13-то изменение. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. 39 гласа за, 17 против. Безпълно се приема. Извинен 14 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 15 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 16 и 17 ги гласуваме заедно. Искате да проверим? Добре, проверяваме изменение 15. Моля, Гласувайте. Край на гласуването. 36 гласа против, 22 гласа 36 гласа за, 22 гласа против. Приема се. Извинявайте, госпожа Бержия, аз се обърках. Гласуваме заедно изменение 16 и 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 31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 въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 32 за, против, въздържали се, Приема се. 37 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 40 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 41 за. Против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 въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 304 за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до 59 за. Не. Всъщност то отпада, така че продължаваме с компромис 35 за. Против, въздържали се, приема се. 63-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис. Извинете, пропуснахме едно изменение на господин Франк Енгел. Изменение 62. Не, всъщност то отпада. Съжалявам, господин Енгел, но и подадоха погрешна информация. И така гласуваме, всъщност вече гласувахме по 63-то изменение. И така, искате да проверим 63-то? Добре. Нека да проверим електронно гласуване по 63-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Компромис 36. За. Против. Въздържали се. Приема се. 69-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 70 за. Против. Въздържали се. Приема се. 37 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 76 за. Против въздържали се, приема се. Компромис 38 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение дни 82 е за,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 Добре, нека да го гласуваме тогава. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 40. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 100. За. Abstentions adopted. Изменение 100. Приема се. 101. За. Против. Въздържали се. Приема се. 102. За, против, въздържали се, отхвърля се. 103. За, против, въздържали се, отхвърля се. 105. За, против, въздържали се, отхвърля се. 104. За, против, въздържали се, приема се. 106. За, против, въздържали се, отхвърля се. 107. За, против,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 въздържали се, отхвърля се 149 за, против. Не е ясно да проверим. Да проверим 149, за да не направим грешка, казва председателя. Откривам гласуването. Прекратете гласуването. Отвърля се. Минаваме на 151 за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 41 за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 158 за, против, въздържали се, приема се. 159 за,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 Казва ми се, че е пропуснато погрешка в списъка за гласуване. Така или иначе. And, uh, Но така или иначе, това си е законно изменение. Искате ли да го прочета, пита председателя? Ще бъде ли достатъчно, ако ми позволите да го прочета? No, listen, listen, listen. The intention of this, I mean... Целта на това изменение 176 е заличаване на този параграф. Еди кое си изменение, бла-бла-бла, от март 18 по прав, а, правата, за свобода на и, изказа и така нататък. Това е заличаване на няколко позовавания на комисията. Честно ли е? Пита председателя. Да гласуваме, да не го пропускаме. Добре. Кой за, кой против? Кой против? Отхвърля се. 177. Същата ситуация, каза председателя. Изменение от Франк Енгел. 177. И става дума пак за заличаване. Докато в резултат от влизането в сила на разпоредбата за църквите с обратно действие, повече от 300 регистрирани църкви загубиха правния статут на църкви. Този параграф трябва да бъде заличен по силата на изменение 177 от, е, внесено от колегата Франк Енгел. Да гласуваме ли? Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се.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 Следващото. Тъй като 182 и 83 са идентични с предисходното, отиваме на 184. За, против, въздържали се, приема се. 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. 186. Не коригира се председателя. 188. За, против, въздържали се, отхвърля се. 189. За, против, въздържали се, отхвърля се. 190. За, против, въздържали се, отхвърля се. И 191. Извинявам се, каза председателя. Сега имаме последно, последна проверка електронно гласуване. Благодаря за вашето търпение. Не беше лесно това гласуване. Вие сами вече сте го установили. И сега електронна проверка на последният. Малко повече идват а, от НП. Може ли свръх гласувалите от НП да се разберат за действителните цифри? Пак един в повече. Продължава един в повече да е. Благодаря. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 31 срещу 19, 8 въздържали се. Приема се с всички изменения, които гласувахме по тази дълга процедура. Благодаря за вашето търпение и разбиране и за всички усилия, които положихме. Благодаря, господин председателю. Поисках думата преди гласуването. Искам да се върна на случилото се преди гласуването. Искам да кажа, че не съм съгласна да се махат постери и знамена, колкото и да е отвратително, но ние много от зелените използваме такива постери знамена и да се разберем позволени ли са или не са. Различни са възгледите тук, което за мен е отвратително. Защото не е важно да махнеш знамето, а по-скоро да обориш аргумента. Това, което аз исках да кажа е да не бъде да се вижда на екрана. Беше премахнато от охраната и аз съм против това. Докладчика иска думата, моля. Само за няколко думи. Споменах политическите групи и докладчиците в сянка. Искам да спомена, и неуморния ни секретарият, съветниците на политическите групи и всички сътрудници, които участваха в изключително тежката и дълга процедура по работата по този доклад. Благодаря им на всички. Благодаря на всички депутати за сътрудничеството, за едно от най-трудните гласувания на, в мандата ни до сега. Благодаря. С това закривам заседанието. Ще подновим работата си в 3 часа и ще се срещнем с комисаря Рединг. Тя ще говори за основните права. И така до 3 часа. Благодаря.